Please, colleagues. Моля, колеги, заемете местата си. Please take place so we can start. It's 10 o'clock. 10 часа е, колеги. Мисля, че е време да започнем. Даже 10 минава. But we can start with the first part, which is not so Нека да започнем с първата част, която не е все пак най-важната от дневния ни ред. И така започваме да работим редовното заседание на комисията. Преди него беше проведено заседанието на координаторите – Ще започна с, с съобщенията. Виждате проекта на дневния ред. Имаме точка от дневния ред на госпожа а, Валиан предложението за Европейската година на гражданите 2013 година. Докладчик е господин Салавракос. По-нататък имаме доклади за проучвателните мисии в Берлин и Румъния и поредица петиции за околната среда, включително ядрените въпроси. В хода на заседанието ще обсъдим тези точки – господин Хефнер и госпожа Дебрюн по здравословни причини се обадиха, че няма да могат да присъстват. Мишел Болон също поради затруднения в транспорта няма да успее да дойде до 11 без 15. И той също помоли да изложи е, писмено становището си по доклада Валя. Ако не днес, то следващата седмица. Господин Тургайт помоли да бъде отложена точка 18. Така че изваждаме от дневния ред. За доклада Валиан Крайният срок за внасяне на изменения е 19 януари. А, във вторник в Страсбург ще има заседание на координаторите и докладчиците в Сянка. По 12, 13, 14 и 15 имаме осигурено присъствие на вносителите. И така, това е дневният ни ред. Ако нямате нищо против, ще работим по този план. Следва одобрение на протокола от заседанието 21 и 22 ноември. Има ли възражения? Видимо не. Протоколът е одобрен това е протоколът от заседанието, проведено на 21 22 ноември. Не забравяйте, че на 23 понеделник в 16.30 часа е учредителното заседание на координаторите в едно приложение на документацията от миналата седмица виждате, че а, петиция 803 от 2006 се предлага а, да бъде разгледана отново. Господин Итургай внесе възражение с мотива, че не са настъпили нови обстоятелства във връзка с внесената преди няколко години петиция. Темата а, беше обсъдена дали да се преразгледа петицията или не, ще ви кажа и какъв е резултатът, след като стигнем до доклада от заседанието на координаторите. Още няколко организационни съобщения – Имам един доклад от СТОА. Участието на гражданите и информационните системи, които са необходими за насърчаване и активизиране на участието на гражданите. Мисля, че информацията, която сме получили от СТОА, е много полезна и трябва да бъде разпространена сред членовете на комисията. Тук там има а, много ценни предложения, които могат да подобрят работата на нашата комисия и да активизират участието на гражданите. Сега решенията на координаторите, това е точка 6. Занимахме се с разпределението на докладите и становищата според плана за предстоящата работа. Координаторите се съгласиха, че докладът за изтеклата година трябва да бъде представен за обсъждане – гражданството 2014-2020 се разпределя на АЛДЕ. Становището по 20-те е основни проблема, които виждат гражданите и фирмите, отива в ИМКО. Становището за екополитиката ще бъде разпределено съгласно ротационната политика с прилагане на системата Донт, Така се редуват групите за становищата. Европейската гражданска инициатива е тема, по която беше получена покана от председателя на Конституционната комисия за 26-ти, когато ще обсъждат доклада Гурмай, посветен на същата тема – Европейската гражданска инициатива. Ние, със съгласието на групите, сме внесли изменения, които, разбира се, са изпратени на докладчика. Това е за Европейската гражданска инициатива. Всички сте добре дошли на заседанието на Конституционната комисия на 26 за да дадем и приноса на нашата комисия по усъвършенстването на процедурите за Европейската гражданска инициатива. Ние имаме собствена позиция, също както парламентарната комисия по конституционните въпроси и не е лошо да се чуят всички мнения господин а, Бустинаро и други колеги говориха за а, необходимостта да се осигури политическа подкрепа за координаторите ни и да съгласуваме позицията преди заседанието на 26. Техническата работна група, която беше създадена, ще проведе среща на 17 този месец в Страсбург. По-нататък беше представена една обобщена справка за броят и процентите на вносителите на петиции, както и възстановените им пътни и дневни разходи. Общото становище беше, че трябва да се ускори включването на устни въпроси във връзка с Европейската година на незрящите – Идея, която възникна преди време, но все още такъв въпрос не е поставен в дневния ред. Като имаме предвид действащата директива за хората с увреждания, такъв въпрос трябва да бъде включен в дневния ред колкото е възможно по-скоро. И аз като председател на комисията непременно ще го поставя пред председателския съвет на парламента, за да се отрази в дневния ред. Тези въпроси обсъждахме на заседанието на координаторите и ако никой не иска да вземе думата по тази тема, можем да продължим с следващата точка от дневния ред – доклада за гражданството за 2010. Това е докладът Валян и нека да започнем работа по същество. Благодаря. По време на първия обмен на становища за доклада за Европейската гражданска инициатива и продоляването на препятствията пред правата на гражданите, е, взех предвид всички изказани мнения и се опитах да обобщя всичко в доклада. В доклада сега ще представя основните въпроси, на които ми обърнаха внимание колегите. Първо, ако разгледаме доклада от гледна точка на директивата за свободното движение, от 7 години тази директива е в сила. Има много проблеми обаче във връзка с нейното прилагане. Повечето оплаквания са свързани с правото на влизане, правото на е, пребиваване повече от 3 месеца и различните разрешителни за постоянно пребиваване и правата на членовете на семейството. И така отново настоявам в този доклад Европейската комисия да се погрижи държавите членки по правилен начин да транспонират и прилагат директивата за свободно движение – и ако е необходимо да започне процедури за неизпълнение срещу държавите, които не са го направили. Необходимо е да се премахнат всички пречки пред е, предвижването на гражданите и да се премахнат сложните и тежки административни процедури, които пречат на осъществяването на тези права. Има големи проблеми, свързани и с е, ромите. Тук ви припомням случилото се с ромите във Франция през 2010 година, когато те бяха изгонени от страната. Нещо, което е в нарушение на директивата за свободно движение. Има изключителни възможности за специални мерки, свързани с обществената сигурност – но те се налагат само възоснова на поведението на конкретно лице, без да се вземат предвид етнически съображения. Това е в член 14 и мотив 16. Всичко това е свързано с резолюцията от март 2011 година за Европейската стратегия за включване на ромите, е, резолюция на Европейския парламент, както и стратегията за 2020 година. Един от големите проблеми е, е че не се признава статута на хомосексуалните партньорства в всички държави в Европейския съюз. Държавите членки са длъжни да не дискриминират възоснова на сексуална ориентация и националност. Има проблеми, е, свързани и с регистрирания партньор и други членове на домакинството включително и членове на еднополови двойки. както и с зачитането на тяхното достоинство и е, личния и семен живот. Приветствам първия годишен доклад на Европейската комисия за приложението на Европейската харта за основните права като ефективен инструмент, който може да осигури ефективно прилагане – на тези права на практика. Притеснявам се обаче, че последното проучване на Европейския омбудсман установи, че 72% от европейците не се е, чувстват добре информирани за хартата. Затова призовавам комисията за бъдеще да се съсредоточи не само към, върху прилагането на хартата, но и върху всички членове, свързани с е, основните права членове на договора и да се погрижи да има по-голяма яснота във връзка с тези основни разпоредби. Включих в доклада и няколко точки за правото за достъп до документи защото е много важно да има възможно най-добър достъп до документите и да се осигури прозрачност на работата на институциите, както и по-добър достъп до материалите събрани по следствията във връзка с процедурите за нарушение нещо, което е много важно във връзка с основните права, здравето на хората и защитата на околната среда от сериозни проблеми. Радвам се, че предстои Европейска година на гражданството през 2013 година. И заявявам, че е, се надявам, че комисията ще използва тази възможност, за да засили усилията си за защита и популяризиране на правата на гражданите. Крайният срок за подаване на изменения по този доклад е 19 януари. Това е всичко от мен. Благодаря. Grazie, onorevole Vale. Благодаря, госпожо Валян, за тези коментари. Госпожа Басеско има думата. Vă mulțumesc doamnă președinte. Doresc și eu să o felicit pe Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да поздравя своята колежка госпожа Валеан за изготвения доклад. Считам, че доклада ще бъде изключително важен в контекста на дискусиите по въпроса за мобилността на българските и румънските граждани в Европейският съюз. Бих искала да привлека вашето внимание върху точка 8 от доклада. Европейският парламент многократно е изпращал информация на държавите членки и изисква от тях да представят реална картина на ситуацията в съответните държави. Доклада на госпожа Валеан се вписва на това, което казах господин Маринеско в своя резолюция от декември 2011 година. Бих искала да привлека вниманието ви върху прилагането на национални стратегии за интегриране на ромите, нещо, което е описано в точка 12 от доклада. В края на 2011 година беше представена програма на Европейската комисия и аз бих искала да предложа няколко изменения, които ще спомогнат за по-доброто прилагане на правата на европейските граждани. По-специално имам предвид правото за упражняване на трудова дейност в държава членка, различна от държавата членка на происход. Благодаря за вашето внимание и още веднъж бих искала да изкажа своята подкрепа за доклада на колежката Валян. Äh, äh, Аз също искам да благодаря на колегата Валян за доклада. Много е полезен за нашата работа. Бих добавила една бележка с едно предварително извинение, че не съм се запознал достатъчно подробно, но струва ми, че трябва да се допълни нещо, което не фигурира там. Имам предвид следното. Първо, според мен, комисията ясно се насочва към практическата страна на темата европейско гражданство. Защото в самото заглавие фигурира премахване на пречките и докладът на Валян много ефикасно следва същата насоченост. Важно е обаче същевременно да се открои още по-ясно друг приоритет на доклада, а именно гражданите са много слабо информирани какво практически означава за тях европейското гражданство. И когато говорим за премахване на пречките, може би трябва да се посочи, макар и в преамбюла, крайно наложително и неотложно е комисията да работи и в тази посока. В съобщението е посочена тази потребност, защото огромна част от пречките могат да бъдат отстранени след като гражданите бъдат информирани, че те имат а, възможности да действат. В някои случаи те изобщо не знаят какво биха могли да направят. На второ място, трябва да действаме на практика, защото говорим за европейски граждани, които не напускат територията на Европейския съюз, за да пребивават или живеят в друга страна, може дори да не напускат собствената си страна. Примерно могат да наследят имоти или вещи в друга държава членка. И за това смятам, че в тази посока трябва да се направи допълнение. Имахме и доклада за хората с увреждания, там въпросът беше посочен, но и тук трябва да се възпроизведе по-общо. Такава пречка стои не само пред хората с увреждания. Надявам се да може да се направи подобно допълнение към доклада. Благодаря. Благодаря. Госпожа Жданока има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да изразя своите благодарности на докладчика за подробната работа, която е свършила. Искам да задам и един въпрос. Знаем, че този доклад е реакция на доклада на комисията от 2010 година. А в точка 24 пишете, че се призовава комисията да изготви нов доклад през 2013 година. Не е ли малко късно това? В момента сме в началото на 2012 година, а годината на гражданството ще е 2013. Така че мисля, че би било чудесно докладът да бъде готов преди това. Що се отнася до ангажимента на комисията във връзка с правата на гражданите, е необходимо да изразим, според мен, своите притеснения за това, че все още не е направено достатъчно. Аз съм автор на становище на Комисията по граждански свободи по този доклад. Направих една страница предложения с 5 точки, получих 74 изменения. На 25 януари ще гласуваме постановището. и се надявам, че Комисията по петиции ще вземе предвид нашите препоръки. Става ясно, че по доста чувствителни въпроси се прилагат противоречиви подходи. Например, що се отнася до пълноправието при обединяването на семействата, както и до правата на еднополовите семейства и така нататък. Political groups are opposing uh, the idea. Има и политически групи, които застават също идеята да се провеждат процедури по неизпълнение срещу държавите членки, които не изпълняват своите ангажименти. Знаем, че вече бе споменат един такъв случай с ромите във Франция. Но най-големите противоречия между политическите групи са свързани с приравняването на правата на постоянно пребиваващите неевропейски граждани с тези на европейските граждани. В нашата политическа група, с подкрепата и на други политически групи, на които съм благодарна, подкрепяме идеята за такова сближаване на правата на постоянно пребиваващите граждани на трети страни с правата на европейските граждани нещо, което бе включено и в предходния доклад по гражданството на Европейския парламент, както и в доклади на Комисията по петиции и на Комисията по граждански свободи, включително и доклада Лагачик от 2009 година. Uh, Uh, и така, надявам се, че нашите предложения които ще се гласуват на 25 януари в Комисията по граждански свободи, ще бъдат взети предвид и включени в доклада на Комисията по петиции. за да може нещата да тръгнат е, добре напред по този въпрос. Благодаря, колегата Бащинаро. Благодаря, госпожо председател. На първо място бих искал да приветствам доклада и съдържанието на доклада на колежката Валеан. Бих искал да ви уверя за пълната подкрепа на нашата група при гласуването по вашия текст. Същевременно обаче бих искал да направя един коментар по изключително богатото съдържание на доклада. Богато съдържание от към идеи, където се поставя акцента върху правата, които могат да позволят Европейският съюз да се доближи до своите граждани. По този начин трябва да вземем предвид ежедневният живот на гражданите и тук като че ли имаше известен пропуск до сега. Та в това отношение вашия доклад върви в правилната посока – Бих искала да подчертая също така, че в контекста на спасяване на еврото и на економическа криза е от изключително значение да поговорим и по въпроса за економическото управление. Та в този контекст трябва да се вземе предвид упражняването на правата на европейските граждани в ежедневния им живот. Защото в противен случай Европейският съюз ще изглежда доста студен към своите граждани и доста отдалечен от тях. Ето защо считам, че настоящия доклад е изготвен в подходящия момент. Ще имаме и дискусии с Европейската комисия след приемането на доклада. Целта, разбира се, ще бъде да се премахнат всички тези пречки, които е цитирала госпожа Валеан. Нуждаем се обаче и от конкретен график, по който ще се движим при премахването на въпросните пречки. По този начин Европейския парламент ще може да засили своята роля в подкрепа на европейските граждани. И още един коментар. Този доклад е изключително важен, защото тук са включени някои основни демократични права, които могат да бъдат упражнявани в държавите членки на Европейския съюз от техните граждани. Следващата седмица в Европейския парламент ще има дискусии във връзка с ситуацията в една а, държава членка, Унгария, която не спазва тези изисквания. Та считам, че в този контекст отново е важно да се наблегне на ролята на Европейския парламент и в частност на нашата комисия при задействането на демократичният европейски механизъм. Благодаря още веднъж на госпожа Валян за изготвения доклад. Госпожа Мацони, госпожа председателката, ни представи статистика във връзка с броя на